хиляди руски служители, които са официални служители в официалните институции ще могат да пътуват безвизово в Европейския съюз, включително и тези, които са ангажирани с случая Магницки. Така че въпросът ще бъде поставен пред Европейския парламент през едните месеци. Въпросът е дали Комисията по човешки права може да разбере дали действително е сключено такова споразумение с Русия за свободно движение на руски граждани в Европейския съюз и да се разбере разбере точно колко души се обхващат от това споразумение. Второ, такова споразумение трябва да бъде предоставено на съвета и Европейския парламент за одобрение. Освен това, може ли комисията да каже какво възнамерява да се да направи по отношение на така наречения списък на магнитски за корумпирани руски служители. Това са нашите въпроси. You, um... Благодаря, госпожо председател. Първото, първия ни отговор ще бъде от службата за външни отношения. След това ще дадем думата на колегите от комисията. Случаят Магницки. Това е наистина случай, който буди тревога. Имали сме възможност да го обсъждаме и в миналото руските институции трябва вътрешно да проведат една, едно надежно разследване а, и да кажат кой е виновника за смъртта му. Извършват се две самостоятелни а, разследвания и те показват, че господин Магницки е, е бил обект на нечовешко отношение и на изтезания. Това сме го споменавали многократно и в миналото ставало е въпроси в парламента по, по тази тема. Ние сме притеснени че през март беше приключен този случай, без да се изясни точно как и защо е починал господин Магницки. Според нас въпросът не може да бъде приключен по този начин. В Москва през юли миналът, през юли съдът в Москва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 престъпления, но случая така или иначе не беше изяснен окончателно. Това ние сме го обяснили на руските власти и е, повече от 4 години след смъртта на господин Мебницки е, тези въпроси продължават да се обсъждат. Е, беше изпратено писмо през април 2012 година, е, с което поискахме Русия да приключи по надежден начин този случай и Въпросът се повдига и по време на консултациите по въпросите на човешките права. В момента, дори днес, тази сутрин се провеждат консултации по въпросите на човешките права с руснаците тук в Брюксел. И по време на тази среща ще продължим да обясняваме, че на, ние очакваме случая да бъде преразгледан и а, разрешен а, подобаващо. А, така че това е отговора, който мога да дам. А сега дам думата на комисията. Сега господин Дидрих Палман заместник директор на отдела за визи към главна дирекция вътрешни работи. Добър ден! В момента наистина провеждаме преговори с руските власти, власти по визовите въпроси, т.е. за актуализиране на визовото споразумение. Знаете, че има споразумение по отношение на визите между Русия и Европейския съюз. Сега то ще бъде актуализирано. Това означава модернизиране на споразуменията. Актуализирането означава, че ще се дадат облегчения за онези граждани, които имат паспорти с биометрични данни. Но споразумението е много далече от приключване. Ако трябва да бъдем откровени, нещата зациклиха, защото има много държави и членки, които имат притеснения по отношение на сигурността си и тази категория хора. Именно затова сме много далече от е, момента, в който ще представим на съвета и на Европейския парламент е, споразумение, което да бъде е, одобрено. Така стоят нещата с преговорите за момента. А иначе по конкретния случай Магницки, разбира се, държавите членки имат възможността да не позволят на едно лице, което не иска да влиза в, на територията на страната им, като го включат в списъка на 6. Така че ако това лице кандидатства за виза или се яви направо на границата, това лице просто няма да бъде допуснато в страната. Това е възможност, която съществува за държавите членки. И ако ни кажете, нямаме достъп до ШИС, не знаем кой е в списъците, Истината е, че държавите членки сами могат да решат този въпрос и това е в техните компетенции. Ако имате въпроси, съм на ваше разположение. Благодаря, председателя. Казахте, че споразумението а, все още е много далече от момента, в който ще бъде представено пред парламента и съвета. Това означава ли, че законодателството не е прието? Но Продължаваме срещите, предстои среща на високо равнище. Естествено, руснаците много настояват споразумението да бъде а, да бъде сключено, защото това ще подобри мобилността между Европейския съюз и Русия. И в крайна сметка става дума за една малка група, за едно мълцинство в групата, която потенциално би се възползвала, възползвала от сключването на едно такова споразумение. Така че по отношение на държавите членки, които по съображение за сигурност блокират това споразумение трябва да помислим, трябва да помислим за втора крачка и може би трябва да го спомена тук, че преди изключване на споразумението Корепер поставят още едно условие на масата, именно, че споразумението трябва да се разглежда в контекста на цялостните отношения между Европейския съюз и Русия. Тоест, въпросът с визите ще бъде обект на влияние на общото, общата оценка за взаимоотношенията между Русия и Европейския съюз. И тук трябва да бъдат взети предвид много и различни компоненти в взаимоотношенията с Русия. Едно от нещата, които трябва да бъдат взети предвид, е законодателството, което Русия приема и което не ни харесва, с което не сме напълно съгласни. Така че това също ще играе роля при евентуалното приемане на облегчение на визовия режим с Русия. Благодаря. А сега имаме въпрос от Анна Гомес. Е, въпрос е, свързан с Казахстан. Току-що получих, всъщност нощи получих един е, имейл, че тя пътува към Адисабеба за среща там и затова няма да присъства на срещата ни, така че молбата е да й се предостави отговора в писмен вид. Възможно ли е това? Да, благодаря. Освен това, имахме въпрос от господин Казак за въпрос свързан с туркменските общности в Ирак и униженията, на които те са подложени. Вчера съвсем накратко беше даден отговор, но ако приемате, поради липса на време, на въпроса ще се отговори в писмена форма. А сега моят въпрос за незаконното връщане от сухопътната и морска граница в Гърдия. Тук става дума за систематични нарушения, системни нарушения на човешките права срещу бежанци по гръцко-турската сухоземна граница и морска такава и морската гръцка граница. Тези беженци най-вече са сирийци, които се опитват да стигнат до Европа, за да потърсят международна закрила или да се съберат с семействата си, които живеят в различни страни в Европа. Сирийските беженци нямат документи, защото те са им отнемани. Без лична карта или паспорт те естествено не могат да се възползват от потенциалните възможности за включване в програми по хуманитарен принцип или да програми свързани с събирането на разделени семейства. В много от тези случаи жертвите не се регистрират официално, от тях не се искат лични данни, те не могат да бъдат обект на международна защита и често пъти те са отново изтласкани в Егейско море, което може да представлява и заплаха за живота им, или те са оставени в лодки в реката Еврос. Често пъти тези беженци са заплашени по дулото на оръжие да се върнат отново в турски води. След като Беженците отново са върнати в Турция. Те често пъти са арестувани, задържани от турските власти и в много случаи депортирани обратно в страната на происход. И затова моят въпрос е как стоят нещата с процедурите за нарушения когато не се спазват изискванията на директивата за искането на, обежие, на обежище. Второ, при с малки изключения всички тези връщания се извършват в райони, където се извършват операции на Фронтекс, така че какво е участието на Фронтекс в тази така наречена операция Посейдон по суша и море? Как се използват средствата на Европейския съюз за контролиране на границите, за да е сигурно, че не се, спаз... не, не, не се извършват нарушения на човешките права. Как се наричат специалните сили, които контролират границите? Have, uh... Благодаря и мисля, че Шармени Ли е, извинете, поправя се оратора. Е, той представлява главна дирекция вътрешни работи, който ще отговаря за политиката на Frontex. Uh, I'll go one by one. The first question um, as regards the... Ще карам поред относно обежището последно време комисията не следва активно този случай. Заради реформата, която тече в Гърция, комисията следи внимателно реформата и оказа помощ на Гърция. За момента всичко е стопирано на изчакване. През изминалите две години комисията преценява дали директивата за връщанията се транспонира правилно във всички държави, включително и Гърция, и поддържа контакти по въпроса с гръцките власти. По втория въпрос за Frontex, комисията получи информация от Frontex, че има е, сигнали е, за нелегално връщане. Frontex се свърза с гръцките власти с помощта на служителя за правата на човека. Отговорът на Гърция бе, че не са установени доказателства за някакви неправомерни действия. По третия въпрос, с какво правим? Ако има обвинение за нарушение на основни права по време на координирани операции на Frontex. Това, което правим е, искаме обяснение от приемаща държава членка, от Frontex. Установихме контакт с приемаща, установяваме контакт с приемащата държава искаме информация, за да можем да добием пълна представа за случващото се. По отношение на Frontex, ние искаме от тази агенция да се свърже незабавно с приемащата държава членка. И също да повдигне всякакви въпроси за някакви нередности по време на операциите. Frontex значително подобри своята рамка за основните права. Това трябва да се спомене с стратегията за основните права и плана за действие, също и чрез създаването на служител за основните права и чрез форум, който осигурява значителна помощ на агенцията. По четвъртия въпрос за средствата, за фондовете, Европейските фондове за управление на границите, обежище и връщане се реализира по време на режима за съвместно управление, което означава че когато извършваме оценка на мерките, предложени от държавите членки в техните национални програми, комисията проверява дали се спазват основните права. След това вече изпълнението е отговорност на съответната държава членка. И при приключването комисията може да провери евентуални сигнали за сериозни нарушение на правата на човека. Последният въпрос за тази специална, специалните сили. Не знаем е, какво включват те, е, към кой орган в Гърция са, но когато се свържем с когато се свързваме с държавата, с Гърция, ние обръщаме интерес, обръщаме внимание на абсолютно всички действия на съответните органи. Благодаря. Правилно ли разбирам, че в момента разследвате случаите, е, визирани в доклада Проасил, защото отговора ви бе в момента нямаме отговор, продължаваме да, да работим. Казахте, че Frontex е значително подобрил работата си в сферата на основните права е своята отчетност. Съгласен съм с вас. През 2009 година даже Frontex нямаше мандат да работи върху основните права и защита на човешките права. Служители за основните права в Frontex присъства в нашата комисия. но Това беше в началото, когато започна дейност. Сега важното е тази рамка, която имаме да се изпълнява тази поземлена и морска информация Посейдон е свързана с сериозно нарушаване на правата на човека и е съвсем възможност Фронтекс да спре подобни мисии за в бъдеще. Трябва да продължаваме да питаме дали ще го направите или не, защото няма прозрачност. Те за първи път трябва да се учат в парламента след една или две години – но тези нарушения, за които получаваме сигнали, мисля, че изискват е, по голяма частота на отчетност от страна на Frontex. Благодаря по първия въпрос. В момента оценяваме съдържанието на доклада про азил и както правилно казахте, все още сме в процес на разследване на сигналите в доклада. Що се отнася до Frontex, според е, регламента за Frontex, служителят с основните права трябва да създаде ефикасен механизъм за наблюдение. В момента се предприемат мерки за създаването на този механизъм. Следва да се отбележи, че изпълнителният директор на Frontex е длъжен да прекрати временно или да преустанови дадена операция, ако има сериозно или постоянно нарушаване на основни права. Това е решение, което се взима от изпълнителния директор. Благодаря за ваше сведение. В Комисията по правата на човека през януари поканихме Европейския омбудсман, мадам Орейли. Тя също зададе няколко въпроса към Frontex и се отчете пред колегите от комисията Либе. А, тя също ще присъства и тук и тогава може би ще ви зададем повече въпроси. Приключихме ли с въпросите? Съжалявам, че някои колеги не могат да бъдат с нас, но те ще получат отговор в писмен вид. Оглеждам се в залата, сега е доклада Афект. Премахване на измъчванията в света. Момент, извинявайте. Първо актуалната информация от дипломатическата служба за належащите проблеми, свързани с правата на човека. Това е част от политиката за универсалния периодичен преглед. време на заседанието на съвета по правата на човека в Женева в началото на тази година не ни беше ясно дали Израел продължава своята работа по универсалния периодичен преглед. Втория преглед трябва да бъде представен на 29 октомври. Трябваше да бъде представен на 29 октомври. Израел първоначално отказа да мине през такъв втори преглед през януари и се превърна в първата страна, която бойкотира процеса. През октомври премьерът Таняхо най-накрая обяви намерението на Израел да участва в процедурата за преглед. Но израелската делегация отбеляза, че Израел има сериозни резерви, свързани с съвета за човек, в човешки права. Спорът поиска ясна дефиниция от съвета за продължаващи нарушения както е по член 38 от резолюция 5.1 за създаването на механизма за универсален периодичен преглед. Сега ще чуем актуална информация от дипломатическата служба. Информацията ми е съвсем кратка. Мога да потвърдя информацията, която, която току-що ни дадохте. Израел на 27 октомври потвърди, че ще присъства на 29 октомври заседанието. Процедурата трябваше да се проведе през януари, както казахте, но бе отложена по искане на Израел. Положението сега е Израел потвърди и присъства на заседанието на 29 октомври. Ние приветстваме решението на Израел да участва в универсалния предичен преглед. Това е важна стъпка, която трябваше да се предприеме, за да се запази универсалността на този инструмент. Това е важно и за самия Израел. Израел има възможност да представи какво е положението си с правата на човека и той подлежи на преглед, като всяка друга държава с препоръки. Ще се чуе гласа на Израел. Израел се върна в процедурата, което го приветстваме. Ние също приветстваме категорично това, защото ако една страна започне да бойкотира универсалния предишен преглед, целият механизъм се поставя под съмнение. Ако видим всичките опити за реформиране на ООН и правата на човека, действията за правата на човека, този механизъм бе всъщност едно от сериозните подобрения. Той бе деполитизиран. Много повече отколкото Ние ще изпратим делегация в Женева, ще обсъдим този въпрос. Следната седмица също има заседание на Кохор, на което ще обсъдим при подготовката за Женева и новината, която чухме от вас е съвсем добра. Благодаря. А сега, какво да правим? По програма е доклада за изкореняване на наказанията в света. Докладчика госпожа Дейкайзер е на път към залата. Тук са докладчите в сянка, доколкото виждам. Госпожа Гал, господин Донски е във Вилнюс. Господин Демас Марк е на път, предполагам. Господин Танок и госпожа Версия. Те са докладчите в сянка. Може би да изчакаме няколко минути, докато пристигне Вероник. Защото просто няма смисъл да се обсъжда тази точка, ако няма докладчика. Ние отложихме това за днеска, защото миналия път докладчика бе болен. С това няколко минути почивка и ще продължим. Okay, colleagues. И така, колеги, Вероник пристигна. Току-що ми каза, че тя се е постарала да дойде с кола директно от границата с Германия, за да присъства днес при нас. Затова представям следващата точка. Вече направихме размяна на мнения относно темата премахване на изтезанията в световен мащаб през юни на Международният ден на жертвите на изтезанията. Освен това, през 2007 беше направено проучване по тази тема във връзка с изпълнението на насоките на Европейския съюз и мисля, че Европейския съюз подчерта своя ангажимент в връзка с човешките права, а именно да продължава да се бори с изтезанията, жестоките и унизителните отношения. В плана за действие има три конкретни а, точки. И от 2012 насам имаме нови актуализирани насоки. Ето защо параметрите и целите на европейските политики са ясни, те са амбициозни. Както винаги, ключово е изпълнението на политиката. И така При нас присъстват някои от докладчиците в Сянка, както и главният докладчик Вероник. Ако си готова, можем да чуем докъде си стигнала с доклада. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме изчакахте. Доклада за премахване на изтезанията. е изключително важен предвид темата, с която се занимава. Той е важен за всички неправителствени организации в областта, както и за делегациите на Европейския съюз, които са на място. Опитваме се а, да работим към постигане на прогрес. Целта зад нашата работа е работата от страна на Европейския съюз във връзка с заличаването на изтезанията да бъде по-ефективна. Искаме да наблегнем на инструментите, които вече са налични. А, също така да се спрем на проблемите, с които трябва да се справим а, и конкретно два проблема, които не са засегнати в доклада до този момент в достатъчна степен. Доклада не е особено дълъг, но с помощта на изменения и допълнения този проблем ще бъде решен. Ще а, помоля за помощ от страна на докладчиците в Сянка. В работата си с неправителствени организации вече преминахме два етапа. Те ни предоставиха своите коментари и а, а, те ще бъдат включени в измененията и допълненията на доклада. Разбира се, започнахме с а, определението на изтезанието а, в контекста на ООН. Приветстваме насоките, които бяха актуализирани през 2012 година, както и а, плана за действие за демокрация и а, права на човека. А, има още три точки, по които а, предстои да работим. Смятаме, че е необходимо да намерим начин а, да. А, подсилим препратките към изтезанията. В момента е необходимо да проведем информационна кампания относно ролите на всички участници в процеса. Най-напред първата точка – изтезанията на деца. Както сте наясно, в света в днешно време има такива случаи на деца жертви на изтезания в центрове за задържане. Имали сме, получавали сме потвърждения за такива случаи. Такива случаи има и в институции, които по един или друг начин са под шапката на дадена държава а именно това са сиропиталища, училища и така нататък, които са разпръснати по целия свят, включително и лагери за беженци, когато говорим за случаи на депортиране. Има случаи на деца, които са записвани в армията, не само в случаи, когато говорим за възстания, но и в други виждаме, че децата са в много уязвимо положение. Те са изложени на споменатите от мен феномени. Когато говорим за изтезания, ние а, говорим за конкретни групи, за децата в сиропиталищата, децата войници, а, деца в училище, но никога не сме обединявали тази тема под заглавието Деца жертви на изтезание. Например, в Израел се задържат палестински деца. Често те са затваряни и са подлагани на жестоко физическо третиране, което може според Уницев да се смята за изтезание. Цел на нашата работа са били и жени, и конкретни групи хора в уязвимо положение, но децата в един по-широк контекст стават обект на изтезание в <clears throat> различни ситуации. Ако видим какво се случва в какво се случва онлайн, а, можем да видим а, филми, където се показват а, деца, които са жертви на изтезание. Бихме могли да направим разпоредба, която да цели киберпрестъпленията и те да бъдат определени като изтезание. Това вече не е част от определението на ООН, но когато А когато на световния пазар а, а, изтезанието на децата се превръща в продукт, с който може да се търгува, трябва да се действа. Искам да знам дали можем да включим а, тази идея в а, дефиницията на ООН. И а, втория проблем, който не е получил до този момент допъл... достатъчно внимание – но а, на който ще наблегнем, надявам се, с помощта на измененията и допълненията, е следния. А именно продажбата ни, продажбата а, към определени страни на материали, които могат а, да бъдат използвани а, с цел изтезание. Има различни такива продукти които могат да бъдат използвани за изтезание. Говорили сме по този въпрос, но не в достатъчна дълбочина. Освен Гуантанамо, за който център ние настояваме да бъде затворен, има подобен проблем и в други държави. Необходими са достатъчни данни. Необходимо е да се съберат статистически данни от всички страни относно прилагането на изтезания. Прочели сте доклада, има и други точки на които той се спира, но това е структурата, която сме избрали. И двата проблема, които бих искала да разработя допълнително чрез измененията и допълненията, тъй като не бях развила достатъчно в проекта. Председателя, благодаря Вероник. Сигурна съм, че и докладчиците в Сянка ще ни дадат допълнителна информация. Thank you. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Вероник, наистина докладът е прекрасен и те поздравявам за проекта на документа, който ни предостави. Всичко, което е важно, или почти всичко, на практика е включено. Извинявайте председателя. Някой се обажда без, без микрофон. Поздравявам Вероник още веднъж и а, казвам, че докладът е прекрасен и съдържа почти всичко, което би трябвало да бъде включено. Така че проекто документа е много добър. А, колко са писмените въпроси, които а, колегите поставиха през миналата година, те са повече от 10 и това доказва, че този въпрос винаги е на дневен ред и трябва да бъде така. И именно за това е много добра идея да се изготви и съответния доклад. Освен това, приветствам че в текста се подчертава положението на децата. Въпросът е изключително важен и трябва да се занимаем с него. Внимателно слушах Вероник и това, което тя каза, че трябва да се отиде малко по-напред от дефиницията на ООН. Всички тези въпроси трябва да бъдат третирани като се ангажират съответните институции, които би трябвало да се ангажират и чието, чието задължение е да избегнат а, такива случаи на изтезания, особено като става дума за деца. А, в а, доклада се а, споменават и някои от е, уязвимите групи. Аз бих добавила и някои от е, религиозните и етнически малцинства, защото навсякъде те са още по-изложени на риска от е, нечовешко или унизително наказание. Съществува Конвенция на ООН за борба с изтезанията. Тази година ще отбележим 25-та годишнина от приемането й и е, остават още държави, които обаче не са ратифицирали конвенцията. Но в параграф 31 се споменава, че трябва да се призоват държавите членки на Европейския съюз да ратифицират конвенцията, онези, които все още не са го направили и факултативния протокол към нея. Така че виждаме, че много държави са ратифицирали документа, но съществува все още проблем с неговото изпълнение. Така че мисля, че още веднъж трябва да подчертаем необходимостта от планове за действие, актуализирани а, насоки за работа, защото по този начин Европейският съюз ще направи своя принос към световното премахване на изтезанието. Така че изтезанията по никакъв начин не могат да бъдат е, извинени. Благодаря. Е, госпожа Вершия от ГУЕ. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Вероник. Ще започна с извинение не ми стигна времето да изчета документа подробно, прегледах го набързо и затова ще кажа само, че като цяло нямам възражения, както и казаха и колегите. Искам да кажа, че имаше някои моменти, които привлякоха вниманието ми. Много се говори за децата и действително въпросът е важен. Израел, а и Турция би трябвало да бъдат споменати в този контекст и да бъдат включени в доклада. От това, което чуваме от колеги, които са посещавали затворите и от някои неправителствени организации, чуваме, че би било добре евродепутатите, които посещават страната, да се срещнат с НПО-тата преди да посетят затворите, за да могат да обвържат своите своите посещения с информацията, която получават от там, а не просто да се появят без предупреждение. Мисля, че всичко това е много добре засегнато. Също така трябва да се спомене и финансовият и сексуален тормоз като вид изтезание. А, а, в някои държави а, се извършва прекалено дълго време задържане преди съдебна, съдебните преди съдебния процес. Това е специфичен вид изтезание, което мене много ме притеснява. В някои държави изтезание, на изтезание са обект и осъдените на смърт аз съм против смъртното наказание като такова. И в някои държави изобщо самия факт, че съществува смъртно наказание е достатъчно, но условията, при които са задържани, са държани тези осъдени на смърт, също са обект на, трябва да бъдат обект на нашето внимание. Освен това става дума за необходимостта всички ние да подкрепим Конвенцията за борба с изтезанията, а и нейното изпълнение, както ние отлично знаем, има проблеми. И това буди наистина сериозни притеснения. Благодаря. Не виждам другите докладчици в сянка господин Демис. Демисмака не е тук, но така или иначе ще получим становищата в писмен вид. Има две становища от комисията 9, комисията по развитие и една, едно от комисията по въпросите на жените. Е, Ричард, благодаря, госпожо председател. Поздравявам докладчика. Наистина този документ е, е обект на интерес и много добре е разработена е, темата. Сигурен съм, че документът ще бъде посрещнат с консенсус и ще покаже нашата решимост да се борем с изтезанията навсякъде, където те съществуват. Първо, нека да добавя още няколко думи. Убеден съм дълбоко, че при посещенията в местата за задържане, където изпращаме делегации, в Йемен има осъдени на смърт. И посещението в тези е, места за лишаване от свобода е един много травмиращ процес. Така че ние трябва да изпратим един много ясен сигнал на тези държави е, чрез всички свои представители, е, които посещават тези места за лишаване от свобода. Когато ние се срещаме с делегации от други части на света, а, трябва да повтаряме тези неща. Трябва посланието да бъде повече от ясно. Представителите на Европейската служба за външна дейност и всички ние трябва постоянно да повтаряме тогава, когато знаем, че има затворници, поставени при тежки условия, ние трябва да се обръщаме към съответните а, институции, към съответните държави. Зная, че а, вие самите сте го правили, но трябва да го правим винаги и навсякъде. Зная, че а, сте ходили в Бахрейн и след 10-кратна молба а, след 10-кратни молби в Министерство на просъдието ви е разрешено да го направите, но така трябва да се постъпва. Това наистина дава сила, дава подкрепа на борците за човешките права навсякъде по света. Второ, нямаше време да се спомене, но и това, но аз имам огромно възхищение към НПО-тата, които се борят за рехабилитацията, за които подпомагат жертвите на подобни изтезания. И мисля, че оказването на подкрепа на а, тази дейност, рехабилитацията за, на жертвите от изтезания а, трябва да бъде а, непрекъснато на дневен ред. Психологическата помощ, а, а, консултациите с тези жертви. А, е точно толкова важна, колкото изпращане на помощи от хранителни продукти, да речем. Калкото и всички останали програми за оказване на хуманитарна помощ. Много ми е неприятно, че Европейския съюз не иска да посочи кои са държавите поименно. Трябва да имаме коража, трябва да имаме смелостта да направим един такъв списък на срама. И ако ние които се борим срещу изтезанията в света, искаме да направим нещо, няма извинение да не го кажем ясно. Трябва да имаме ясни изказвания, ясно да, да кажем каква е позицията ни, за да се преборим с изтезанията. Така че трябва да имаме своята ясна линия в нашата външна политика, във външната ни дейност в това отношение. За сега все още това не присъства в текста, така че се надявам, че в скоро време и това ще стане. И още две неща. В текста все още нищо не се споменава за специалните механизми за борба с изтезанията, Госпожа председателя знае, както и всички ние, колко важно е това. Трябва да има достъп на специалния представител а, и по този начин да се направи пробив, да се променят нещата. И накрая, а, според а, мен, трябва да споменем и а, начините по който се извършват изтезанията. За сега ние мълчим по въпроса за а, уръдията на изтезания, а в а, основните насоки от преди две години не се споменава нищо за тези инструменти. И Тъжният факт е, че формите на изтезания се променят. Те се променят е, така, защото наистина да се е, причинат най-различни видове страдания на хората. В доклада трябва да се е, спомене, според мен е много важно в текста да се каже какво се прави, за да се за да, за да се е, предотврати използването на технологиите. Технологиите върват напред, върват напред и с тях се извършват изтезания. Така че кажете ни какво ще направим е, по този въпрос, примерно следващата година, е, защото ние вече знаем че въпросът е сериозен и трябва да покажем съвсем ясно какво правим на практика включително и в Европейския парламент, трябва да имаме предвид какви са тези начини и да ги кажем поименно. Благодаря. Благодаря, Ричард. Има ли други желаящи да вземат думата? В такъв случай, нека да кажа, че от страна на зелените също ще има предложения за поправки, добавяне на текстове по отношение на съоръженията, с които се извършват изтезания. А по отношение на посещенията в затворите, ще е, кажа, че в неделя и понеделник бях в Саудитска Арабия, разговарях с министъра на вътрешните работи. Самият той е отдавна министър и каза, нямаме време. Нямахме време да посетим затворите при това посещение, но попитах възможно ли е да го направим и той каза да. Така че при това посещение, което беше кратко, не успяхме, но винаги в такива случаи ние се обръщаме към институциите на Европейския съюз, които да продължат нататъка. И а, ние поискахме да поискахме делегация на Европейския съюз да отиде в затворите и този път успяхме. Така че това е просто бележка. Господин Сери, заповядайте. Много благодаря. Благодаря и за изказването и за това, че ни давате възможност да участваме в този дебат, който според нас е много важен. Нека да предоставим малко информация за това какво правим ние в Европейската служба за външна дайност за борба с изтезанията. Първо, като цяло приветстваме този документ и подкрепяме резултатите и препоръките в него. Нека да кажа, че ние сме силно ангажирани с премахването на изтезанията. Опитваме се, доколкото е възможно, да се да работим по практически ориентирани задачи. Насочваме вниманието към превенция, защита, рехабилитация на жертвите и по-конкретно се насочваме към лечение и подкрепа за жертвите на изтезания. Въпроси, които и вие самите повдигнахте. Основните насоки за борба с изтезанията също се обсъждат. Те са прияти през 2012 година и за нас те са основната рамка, за да реагираме на изтезанията и съответно да предложим лечение. Естествено, провеждаме политически диалог и в хода на този политически диалог се опитваме този въпрос да бъде повдигнат винаги, да бъде повдиган винаги. Основ, основно в диалога, но Успоредно с това ние се опитваме да стимулираме, да подпомагаме държавите, да ги да ги потикваме към ратификация на протокола. Въпросът за изтезанията се включва в дейността на съвета по човешки права. Нашият подход е да подобрим изпълнението на основните насоки за борба с изтезанията. В момента разработваме и основни насоки за изпълнението на тези основни насоки и така европейските дипломати и делегации по цял свят ще разберат по-добре нашия ангажимент и практическите дейности по премахване на изтезанията, като се използват практически примери и добри практики. Освен това, в този документ ще има и съвети по време на посещения в центрове за задържане, нещо, което е много важно, и проследяване на развитието по конкретни случаи, които са свързани с конкретни държави. Друг момент, който ние, с който ние сме съгласни, е е, въпросът за децата. Подкрепяме виждането, което се очертава в доклада по отношение на човешките права и за да се е, справим с е, корените на това събитие, ние имаме план за действие, който е, който е насочен специално към децата. Насочваме се към, най-вече към предотвратяване на насилието по отношение на деца. На деца имаме превентивни мерки в всички системи, свързани с грижата за децата, като подчертаваме, че едно от правата на децата е да живеят без насилие. И предлагаме на държави и партньори, при които се, нам, се сваля възрастта при която може да се търси наказателна отговорност от децата. Освен това, изискваме спазването на основните права и а, законността в мерките за борбата срещу тероризма, но те трябва винаги да бъдат разглеждани в а, контекста на спазването на основните човешки права. Това се съдържи в нашите основни насоки за борба с изтезанията. Трябва да се забранат тайните места за задържане и а, трябва да се премине към официално декларирани места за задържане. Освен това, тази задържаните трябва своевременно да бъдат изправени пред съд и изобщо въпросите за местата, за задържане и лишаване от свобода също се съдържат в нашите основни насоки. Ще спра до тук. Ако имате въпроси, с удоволствие ще отговоря. Благодаря, господин Сари. А сега госпожа Лесли Пира, главна дирекция развитие и сътрудничество. Мерси. Мерси, медам, ла рапортер, да nous accueillir aujourd'hui. Благодаря. На докладчика. Ние подкрепяме тази инициатива. Задачата не е лесна, разбира се. След като чухме дипломатическата служба, искаме да кажем, че споделяме заключенията и препоръките в доклада. Премахването на изтезанията е основна цел на политиката на Европейския съюз за правата на човека. 7% от бюджета по инструмента е, Ще заделим за тази цел, но важно е изпълнението. 80 милиона евро са отделени за тази цел по този инструмент и дайте да се забрани изтезанията в глобален мащаб. ЕС е донор номер едно в глобален мащаб, който подпомага примахването на изтезанията. Ние работим по много, цяла вълна нови проекти. Ние подкрепяме непрофесионални организации е, с парични помощи, за да се наблюдава какво е положението на състезанията. мерките, по които работим, подаването на сигнали, правни процедури, наказателно преследване на изтезанията. Неясни сме какви са ограниченията, свързани с доклада. Според нас трябва да се спомене работата на EIBDH. Борбата с изтезанията е важна, но също е важна и борбата с унизителното третиране. В контекста на изтезанията трябва да се визират и съответните различни договори. Понятието нечовешко третиране включва всякакви видове третиране, физически, психически турмоз, чиято цяло е да се унижи жертвата. Жестокото, нечовешко третиране се забранява по международното право. Те са забранени по международното право, но няма дефиниция на тези понятия. За разлика от изтезанията, жестокото и нечовешко третиране включват небрежност, както е арестуване по основателни причини е осъждането на смъртно наказание. Важно е в доклада да се отрази тази деликатна разлика между понятията. И на последно място искам да благодаря на докладчика ни покания преди няколко седмици с представители на гражданското общество на дискусия на кръгла маса, на която обсъдихме всички подробности, свързани с доклада. Нещо, което много ценим. Благодаря. Марк Теменс Маркер е в залата вече. Виждам. Вероник, за последно изказване. Благодаря. На първо място искам да благодаря на всички изказали се. Относно казаната госпожа Генгатен. Ще приема това, което казваше се във връзка с младсенствата, етническите младсенства, които са конкретна цяло, определено в няколко страни. Това е констатирано, за съжаление. Не знам дали вие или някой друг споменах за сексуалното насилие спрямо жените. Това го видяхме в Либия, в Египет. Във времена на полицейски репресии, на е общ смисъл, акцента се поставя върху значението на посещенията в арести, центрове за задържане. Тези посещения трябва да са по-редовни, да се съгласуват предварително с страните, за които се изготвят планове за действие и имаме специални отношения. Това е изобщо не е въведено като практика в момента. Госпожо председател, вие давате за пример Саудитска Арабия. Във всички страни, които съм видял, в Магреб, видял от Магреб, от района на залива, Подобно поле е посещението в Арести, в Западна Сахара наскоро Нашата делегация поиска да посети затвор, но получи отказ. Въпреки това, отидохме в затвора, поискахме да срещнем с началника. В крайна сметка минахме по някои коридори вътре, видяхме няколко клетки, но нямахме възможност да го разговаряме с лишените от свобода. И попитахме кой може да извърши посещението. И той каза не пиота. А, футболисти. Също така. И аз попитах, е, човек трябва да е футболист, за да дойде да посети вашия затвор ли? в Израел Макмилан Скот, ако не се лъжа, веднъж успя да влезе в затвор. Но винаги сме получавали отказ за такива посещения. И то в страни, с които имаме добри отношения. А за другите настоявам евродепутати и делегации на Европейския съюз, което не е едно и също нещо в работната си програма, да включват една основна цел, а именно посещение на места за лишаване от свобода. Това е от особено значение относно оборудването за изтезания. Много е казано по темата. Комисията ще представи доклад по въпроса. С удоволствие си отбелязвам това. Ще предприемем съответните стъпки. Относно изказването на господин Сирен и госпожа Пира. Искам да благодаря на господин Серия за това, че каза, че ще настоява да се обърне внимание на изтезанията върху деца. В Демократична република Конго видяха деца, които се считат за вещици, изхвърлят се на улицата, защото имат епилепсия вече не са прияти в семействата си. Искат да бъдат, да им бъдат ексорсирани, да се прогонят злите духове. Извърлени са тези деца на улицата. Видях едно момиче, което беше бременно в 9 месец, имаше спин. Освен това, представете на религиозната общност, които се грижат за нея, изобщо даже не си мислят за аборт. Помислете си, тягат годишно дете, обект на подобни изтезания и на подобно третиране. Това е нещо абсолютно неприемливо. Всички деца, абсолютно всички деца трябва да бъдат защитени на, всеки, на всяко едно ниво. Правосъдието трябва да възтържествува. Госпожа Пиран съвсем основателно каза, че трябва да се отдели точка в преамбюла – посветена и IDHL. Трябва да се отделят възможно най-много средства за премахване на изтезанията. Съвсем основателно казахте, че трябва да настояваме да се последват наказателно мъчителите. Правосъдие трябва да възтържествува. Това са все важни аспекти, иначе в този специализиран доклад човек може да остане с впечатлението, че всъщност нищо ли се случва а на терен. Аз се вършат много неща от Европейския съюз. Макар и това да е само капка в океана, трябва да го отбележим и да го визираме в доклада като внесем съответните изменения. Благодаря на всички изказали се. Ако обичате, внасяйте спокойно изменения, те са добре дошли. Благодаря, казва председателката. Само да ви припомня графика. Крайен срок за внасяне изменения. 6 декември по обяд разглеждане на измененията. 22-23 януари. Заседанието да се в сенка за обсъждане на компромисни варианти по време на февруарската Страсбургска сесия. Гласуване в АФЕТ 10 февруари. Гласуване в пленарна зала. Март месец 2014. Сега стигаме следващата точка по която ще работим заедно с Комисията за развитие. Съжаление, господин Дева, заместник председателя е на път към залата, той ще закъсне. Така или ще започнем, когато пристигне колегата, ще му дам думата. Ако обичате експертите да дадат пред на президиума. така, нека започнем с изслушването. Уважаеми колеги, здравейте, Ана. Пристигнахте от Адисабеба. Радвам се да ви видя. Тази сутрин Службата по външна дейност се съгласи да предостави писмен отговор на вашия въпрос относно Казахстан. On, okay. Now we have um, the hearing on и така, изслушване относно достъпа до безопасна питейна вода и канализация. Съвсем на време се спираме на тази тема, защото едва през септември съвета на ОНЕ за човешките права прие резолюция за правото на човека на безопасна питейна вода и канализация, където беше включена ясна дефиниция на това право. Разбира се, има много какво да се направи още. Разбира се, става дума за прилагането на практика на това право. Освен това ще чуем видеопослание на специалният докладчик Албукерки на ООН. Това съобщение ще бъде относно нейното виждане по работата в тази насока, както и наръчника, който в момента тя изготвя. И тъй като а, Комисията по развитие също участва заедно с нас в това изслушване, ще имаме възможност да направим анализ на постигнатото до този момент във връзка с постигането на целите на хилядолетието. А, виждаме, че а, е постигнато 50% намаление на хората без достъп а, до а, вода. А тази цел беше постигната 5 години преди крайния срок. Освен това, виждаме, че една от целите, които най-много е пренебрегната, е достъпа до канализация, като 2,5 милиарда души по света все още нямат достъп до канализация без да постигнем напредък по тази точка, ще бъде много трудно да постигнем другите цели на хилядолетието. И така, надявам се, че днес ще имаме възможност да допринесем и е, към дебата за програмата за развитие след 2015, е, да разработим е, критерии за наблюдение на прогреса след 2015. Радвам се да отбележа, че господин Дева пристигна съвсем на време, за да вземе думата в качеството си на заместник-председател на Комисията по развитие. Благодаря все още има много път да се извърви преди да постигнем напредък в достъпа до безопасна питейна вода и канализация. Голям част от населението на света няма достъп до това право. Това е целта от цел номер 7 от целите на хилядолетието. За питейна вода Целта беше постигната още през 2010, докато напредъка по достъпа до канализация трябва да бъде забързан. В доклада на СЗО се казва, че 18 милиона души все още нямат достъп до безопасна питейна вода и 2,5 милиарда души нямат достъп до ам, канализация. Много от тях живеят в Южна Африка. Но за да се намали а, тази цифра, а, са необходими действия, категорични действия във връзка с нарастващото население на света. Необходим е достъп до безопасна питейна вода и канализационна мрежа. Това означава, че трябва да се поставят тръби, помпи, всичко, което е необходимо. Това е едно огромно предизвикателство – около 5 милиона деца по целия свят на възраст под 5 години са изправени пред риск от смърт поради а, лоши санитарни условия и липса на канализация. Вярвам, че много от присъстващите тук днес имат опит в тази област. Започнати са на много места по света кампании във връзка с, например, неща, които са толкова прости, като измиването на ръцете, с цел да бъдат намалени цифрите на хора заплашени и деца заплашени от смърт. Деца умират от малария, спин и така нататък по целия свят. Дори ако разполагаме с инфраструктура и средства за полагането й, Необходимо е познание за това как да се поддържа тази система. Необходима е финансова помощ. Европейския съюз участва в инициативата по водите като голям дарител. Ние допринесохме значително за постигането на напредък във връзка с целта, свързана с достъп до вода и канализация, като част от целите на хилядолетието. В доклада на ОНЕ от миналата година по тази тема за Южна Африка бяха установени особени проблеми в тази насока. Европейския съюз ще въведе инфраструктура и ще осигури нейното поддържане. Комисията потвърди, че работата в тази насока тече. Това ще бъде една добра възможност за комисията да ни даде актуална информация по тази насока. Необходимо е да се постигнат устойчиви резултати. Водата е част от е, една комплексна система на живота и климата. Тя е свързана тясно с гражданските конфликти и водата. Количеството на водата може да бъде ключово за безопасността на храната и здравето на хората. Не трябва да забравяме, за недостига на ресурси в местата, където разселени лица търсят обежище, местата на конфликти. Необходимо е да си извадим необходимите заключения от тази информация, с която разполагаме. Ние знаем за тези неща, но а, предприемаме твърде малко действия. Проблемите с водата могат да доведат до. А, злоупотреба и нарушение на основни човешки права. Необходимо е няколко политики да бъдат формулирани и изпълнявани в тази връзка от самото им начало до края. Необходимо е Необходима е помощ за изпълнението на целите на хилядолетието в тази връзка. Освен това, Ключова е а, съгласуваността на различните политики. Какво означава това на практика? Нашите политики за търговия и енергетика трябва да бъдат съгласувани с ситуацията в развиващите се страни. Знаем, че там се използват недостатъчните ресурси за култивиране на биогориво. Борбата с заграбването на вода означава, че хора, които имат интерес, се борят срещу предоставянето на земя на външни лица, срещу предоставянето на храна. но не можем да кажем, че може човек да а, разполага с земя, но да не разполага с достъп до вода. Необходимо е да се осъществи защита на водните ресурси в развиващите се страни. Необходими са доклади относно, изпъл... относно представенето на дружествата в различните а, вериги по доставки. Има възможност за постигане на напредък в тази насока. Ще бъде необходимо да се повлияят механизмите на потребление. Ефекта от използването на водата може да бъде различен – той трябва да се вземе предвид, така че да няма един необоснован товар върху потребителите. Европейския съюз трябва да вземе предвид правото на човека на устойчив достъп до безопасна питейна вода и канализационни мрежи. Необходим е политически диалог с трети страни, за да бъдат насърчени разработваните политики. Необходим е един голям прогрес във връзка с смягчаването на климатичните промени. Необходимо е да постигнем един устойчив достъп до безопасна питейна вода, включително и на групите в уязвимо положение. В програмата, в целите, глобалните цели за развитие след 2015 трябва да бъде включен достъпа до безопасна питейна вода. Трябва да се формулира ясно тази, цен, тази цел. Препоръките могат да бъдат взаимствани от доклад, изготвен за, те, за вашите комисии миналата година – Знаем, че са необходими ресурсите, за да изпълним своята задача. Те не са на наше разположение априори. Трябва да преразгледаме своите приоритети и в други области с цел да предоставим на хората достъп до безопасна питейна вода и канализация – благодаря. Uh, Благодаря ви за пространното изказване. Вие знаете, че в нашия дневен ред на Комисията по човешки права поставяме ударението върху економическите, социални и културни права, но и каквото и да правим, знаем, че то не е достатъчно. Затова много благодарим на, за възможността да има представители на Комисията по развитие, които да участват в нашето изслушване. Сега имаме видеосъобщение от специалния докладчик на ОНЕ във връзка с основното човешко право за безопасна питейна вода и канализация. Всичко, което вие казахте, а именно изпълнение на целите за развитие и преодоляване на на трудностите в развитието на отделни страни има, отдел... има също ясна връзка с всичко казано тук. Другите експерти с доктор Греем Алабастър, старши технически служител в Световната здравна организация, госпожа Кейт Норгейт от който отговаря за качеството на питайната вода вие, вие ще се изкажете по-късно след края на видеофилмчето. Очакваме да ни разкажете за дейността на СЗО в сферата на канализацията, въпросите свързани с нови схеми за финансиране и грижа за околната среда. Освен това, госпожа Кейт Норгров е ръководител на кампании от организацията Water Aid на Обединеното кралство. Това е неправителствена организация, която активно работи за достъпа до вода, канализация и а, в рамките, в рамките на схемата за развитие до 2015 година. Господин Жерар Паен, председател на Международната федерация на частните водни а, оператори. Както разбирам, вие сте член на консултативния съвет към ОНЕ по а, въпросите на водоснабдяването, така че нашите експерти наистина са първокласни. А, сега Нека да чуем видео записа. Извинявайте, казва председателя, забравих да ви представя, но няма да ви забравя по-нататък в изказванията. Това е госпожа Мари Пере, представител на гражданската инициатива Право за вода и председател на Европейската федерация на синдикатите в публичните услуги. Много политици в крайна сметка работят и на ниво общности, така че всички наши експерти са тук. А сега нека да попитам видеосъобщението, видеото на живо ли ще бъде представено или на запис? На запис. А сега ще чуем господин Алабастър. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожи и господа, чухме цифрите, по отношение на а, снабдяването с вода и канализация, но не бива да забравяме, че мишената непрекъснато се движи, защото светът се променя. И непрекъснато трябва да се променя нашия подход. Според мен той трябва да е тристранен. Първо, трябва да сме наясно, че светът бързо се променя. Второ, има екстремни климатични събития, които влияят върху достъпа и снабдяването с вода. И трето, на много места по света има конфликти и това се отразява на достъпа до вода и канализация на местните хора. Като имаме предвид всичко това, нека да погледнем как стоят нещата с урбанизацията. Един от основните проблеми е, че се увеличават гетата и населението в тях. В момента Например, в района южно от Африка, южно от Сахара, 72% от живущите в градовете живеят в гета. И това представлява 38% от нарастването на населението в градовете през следващите десетилетия. Така че промените означават, че селата и малките градчета се урбанизират и между половин и един милион от населението живее в тези райони. Това е именно голямото предизвикателство да се предоставят услуги на тези, на тези групи населения. По отношение на рисковете, свързани с промяната на климата, в много райони често пъти има засушавания, наводнения, което създава една опасна среда и съответно усложнява достъпа до водоснабдяване и канализация. Също така отпадъците и друго, другите видове въздействия върху околната среда утежняват ситуацията. А има региони, в които има конфликти и това са много райони по света, които, които конфликти също намаляват достъпа. Ето какво става в Сирия. Много от разселените а, сирийски граждани натоварват системите в други държави, а, а миграцията към големите градове в Европа означава, че там проблемите също а, нарастват. Трябва да сме наясно, че мишената непрекъснато се мести и съответно да действаме съобразно. Един от основните проблеми, свързани с водоснабдяването и канализацията, е въздействието върху здравето. Подценяваме този фактор като гаранция за здравословно съществуване. Има какви ли не заболявания, които са резултат от е, лошото водоснабдяване. Няма да се спирам на тях, но доброто водоснабдяване е основен фактор за добро здраве. И на Последък това достига дори до местните структури, които отделят повече време, е, за да доставят лекарства на здравните служби, вместо да се преборят с а, системите за, здрав... за водоснабдяване и канализация, а, за да се намалят заболяванията, които са свързани с а, водоснабдяването и канализацията. По отношение на техническия въпрос за услугите в сферата на ВИК, много е ясно, че а, е, управлението на отпадните води изостава от потребностите ни. И една от причините е, че канализацията и отпадните води, което е един подотрасъл, ако искате да го наречем така, е доста труден и това изисква разнообразни дейности. От една страна има места, където все още се използват само отходни ями. От друга страна има богати общества, където ВИК-то е на високи, е, е достигнало високо ниво. Но не можем да отречем на бедните правото на достъп и трябва да се опитаме да предоставим на бедните най-добрите възможности в връзка с водоснабдяването и канализацията. Така че това е свързано с местното планиране и а, с проектирането на тези съоръжения. От една страна това са проблеми, от друга страна обаче те предоставят а, възможности. А, виждаме, че канализацията може да се промени така, щото от проблем да се превърне в решение. А сега, ако погледнем в бъдещето и видим какви са сценариите за а, изпълнение на целите на хилядолетието и постигането на целите за устойчиво развитие, става ясно за всички, а, че Целите на хилядолетието дават основните насоки, не само по отношение на ВИК, но и по отношение на други дейности. Те обединяват усилията на усилията за постигане на основни решения в сферата на ВИК-то. Но целите като че ли изключват най-бедните и правителствата се опитват да постигнат целите, но като че ли забравят за онези точки, които са в края на списъка и това е предоставянето на услуги. Но това трябва да се промени, госпожи и господа. Най-бедните трябва да бъдат поставени на първо място, така, защото най-бедните, най-уязвимите да бъдат първите, които да получат достъп до услуги. Много обсъждания се водят в мрежата в рамките на ОНЕ, която се занимава с постигане на целите по отношение на водоснабдяването. Изключително важно е подхода да бъде реалистичен. И на практика различните подходи по отношение на управление на водните ресурси, на е, канализацията и управлението на отпадните води трябва да бъдат обвързани е, в, е, с един по-холистичен подход. Важен е въпросът свързан с отпадните води и колкото повече се урбанизира света, толкова по-големи са количествата на отпадни води от промишлеността и от домакинствата. И за нас това е един много сериозен въпрос и голяма заплаха по отношение на здравето. Много е важно да се осигури чиста питейна вода и достъп за всички, което означава промяна на подхода по отношение на отпадните води. За да постигнем тези цели и да разберем по-добре онова, което а, трябва да направим, е важно да разполагаме с точна информация. А, Световната здравна организация през годините постигна много, за да обедини данните, а, свързани с услугите, но е необходимо да, да навлезем малко по-дълбоко и да погледнем какви са онези нива на услуги, които се предоставят на бедните и така бедните отново трябва да бъдат, нека да повторя, да бъдат поставени най-отгоре в списъка. Има много възможности и трябва да помислим как водоснабдяването и канализацията да бъдат добре разбрани. Има прекрасни възможности да се насочим най-вече към най-бедните, чрез постигането на целите за устойчиво развитие. И ако в бъдеще не насочим вниманието най-вече към най-бедните, ще видим, че онова, което ние и правителствата инвестират, за да се постигнат целите за развитието, просто няма да бъде постигнато. Благодаря много. Благодаря на господин Алабастър. А сега давам думата на госпожа Кейт Норгров. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Благодаря ви за възможността да се изкажа днес. Ще говоря конкретно за канализационните мрежи, макар че и достъпа до вода да е изключително важен и ще се върна и на тази тема по-късно. Искам да започна, като ви помоля да си спомните кога за последен път да изпразнихте казанчетата на туалетните си. Може би по този начин ще мога да уловя вашето внимание по един хумористичен начин към един важен проблем за различните а, проблеми. А, може би вие сте ходили а, до а, туалетна сутринта в удобството на вашите домове. А, едва ли а, това е било близо до пътя или някъде където сте а, могли да бъдете видяни? Вероятно а, не. Най-вероятно, вие сте отишли до туалетна от дома, пуснали сте водата и сте забравили, така както направих и аз. А, а сега, моля, припомнете си вашата сутрешна разходка до работа, вероятно, през парк Леополд. Представете си тази разходка, ако трябваше да минавате през, купи, през купища фекалии – Представете си мухите, вонята, бацилите. Това е реалността на повече от 1 милиард хора по цялата планета. Добавете към това и хората, които разполагат с канализация, не отговаряща на стандартите. И така ще имаме като цяло повече от една трета от човечеството, които разполагат с лоши санитарни условия. Това пречи на децата да посещават училищата, пречи на възрастните да работят. То е водеща причина за болести като диарията. А, диарията всъщност е едно заболяване, за което се смята, че отговаря за а, повече от половината случаи на, на недохранване. Знаем, че Европейския съюз допринася за световни програми, свързани с ВИК, и това се приветства сърдечно. Въпреки това, тази тема се смята за второстепенен проблем не само от Европейския съюз, но и от други дарители и правителства по целия свят. Канализационната мрежа е едно човешко право, една огромна инвестиция – LaterAid работи в тази насока през последните 30 години и последната, миналата година с нашите партньори по целия свят успяхме да постигнем успеха, именно а, това, че 2,2 милиона души по целия свят имат достъп до канализационна мрежа. Наясно сме, че липсата на достъп до канализация забавя изпълнението на а, всички други а, цели на хилядолетието. Искам да ви дам а, конкретни примери. Нека да започнем с цел номер 4 намаляване на детската смъртност. А, децата са а, едни от жертвите, които са засегнати по най-сериозен начин от а, липсата на санитарни условия и хигиена, тъй като а, те са водеща причина за диарията, която е на второ място сред причините за детската смъртност при децата под 5 години. Представете си вашия собствен син, дъщеря, племенник или племенница или вашите внуци да умрат от заболяване толкова просто и толкова лесно предотвратимо като диарията през 21 век. Това е недопустимо. Нека вземем предвид цели на хилядолетието 2 и 3, свързани с образованието и равенството между половете. Липсата на туалетни в училище, особено по време на а, тинейджерските години, означава, че много често а, момичетата избягват да посещават училище. Жените често са поставени в уязвимо положение. Те са заплашени от тормоз или насилие, когато трябва да използват общи туалетни или да а, отидат до туалетна, която е отдалечена от техния дом. Освен това, Хората с увреждания също са изложени на рискове във връзка с това, че трябва да споделят а, мръсни общи туалетни. На тях им е отказано едно основно човешко прави, право. Едно от най-големите предизвикателства на 21 век ще бъде да се постави край на тази глобална криза, свързана с канализационните мрежи. Необходима е огромна инвестиция. Няма нито една страна, която да е постигнала допустими стандарти на обществено здраве, без да е инвестирала в канализационната мрежа. В Лондон, в Обединеното кралство, след подобни инвестиции, са, са намалели с една трета случаите на детска смъртност. СЗО е показа какви са огромните економически ползи от изпълнението на целта на хилядолетието, която е свързана с достъп до вода и канализация, а именно 60 милиарда долара, от които 54 милиарда се дължат на постигането на целта за достъп до канализация. Това е една световна економическа възможност, която би могла да изведе хората от бедността и да подобри здравеопазването и образованието и да намали бедността. Как е възможно това? Какво трябва да се случи по-нататък? Уотерейт, заедно с Световната банка, ООН и много други, смята, че е възможно всички хора навсякъде да имат достъп до вода и канализация до 2003. Как е възможно това? Най-напред. Парите. Няма как да не ги споменем. Националните правителства имат е, отговорност да предоставят на хората това основно правило на ВИК. Световната банка проучи 18 страни в Южна Африка в последно време и установи, че в повечето случаи инвестициите в канализация е по-малко от 0,1% от БВП. Очудващо е. Недоумявам. Необходимо е дарителите да превърнат канализацията в приоритет. Европейския съюз е най-големият дарител в програмите за ВИК и въпреки това цялото съотношение на помощта от страна на Европейския съюз към достъпа до ВИК е намалял през последното десетилетие. На второ място, как се харчат тези пари? Все още по-голямата част от и малкото налично финансиране а, отива за вода за пиене. Дори в страни с а, достатъчен а, достъп до питейна вода. Инвестициите в канализация не са достатъчни. Необходимо е да има по-ефективно разходване на средствата във връзка с водата и канализацията. Изключително Важни са и поддръжката на системите и услугите. Необходима е устойчивост на услугите. И не само проектите, финансирани от ЕС, срещат проблеми в връзка с финансовата, логистична и технологична устойчивост. На трето място. Европейския съюз трябва да предприеме мерки в връзка с санитарните и хигиенни условия. Освен парите, Европейския съюз трябва да признае и своята уникална позиция във връзка с засилването на а, сектора на ВИК. Това, което пречи на прогреса в предоставянето на канализация в различните страни, както и по целия свят, е липсата на координация и сътрудничество между различните дарители, гражданското общество, правителствата и частния сектор. Не ни трябват сложни технологични решения, за да разрешим ВИК проблемите. Нито проблемите с питейната вода. Когато гореспоменатите партньори работят заедно, и ние виждаме такова сътрудничество в страни от Либия до Етиопия. Виждаме как нещата започват да напредват. Има какво да направи още Европейския съюз. Пример за това сътрудничество на световно а, вино, а, ниво е партньорството а, в а, канализация и вода за всички. Необходима е по-голяма отчетност и по-добро и ефективно използване на а, малкото ресурси, с които а, се разполага. Необходимо е всички партньори да бъдат а, истински ангажирани, а, да действат а, не само на ниво а, добропожелателство. Необходимо е разработване на една нова рамка, за да бъдат постигнати а, целите на хилядолетие. Трябва да бъдат определени цели, които могат реално да доведат до премахването на най-лошите форми на бедност по целия свят. Необходимо е Европейския парламент да осигури подкрепа във връзка с основни права на човека. На първо място това може да стане чрез една отделна цел, свързана с ВИК, която да бъде постигната до 2300. Не може бедността да бъде прекратена и премахната без една такава цел. Необходима е помощта на парламента за постигането на целите, свързани с достъп до вода и канализация. Това е нашето виждане, но не само. Тя е формулирана с, то е формулирано с помощта на нашите партньори по целия свят, включително и на места, където сме си сътрудничили, сътрудничили с помощта на Световната здравна организация и УНИЦЕФ. Работните групи се срещат през последните години, за да могат да бъдат разработени конкретни предложения за вода, санитарни и хигиенни цели – за рамката за развитие след 2015, така че всички да имат достъп до тези изключително важни права на човека до 2030. Благодаря. Благодаря ви. Господин Жерар Пая, председател на Международната федерация за частните водни оператори. Аквафет е международна федерация на частните водни оператори ще представим. Ние представляваме частните дружества, които предоставят сами канализация, питейна вода. По нареждане на правителствата. Наши членове са, <clears throat> присъстват в множеството от държавите членки чрез публично-частни партньорства и лицензии за експлоатация. Около една трета от европейското население ползва вода или канализационни системи, които са поне отчастно експлуатирани от частни или публично-частни дружества. Ние не сме комерциален лобиращ орган. Ние не казваме, че публичното управление на публични водни услуги е по-добрия вариант, отколкото управление от държавен субект. <clears throat> Знаем, че има водни системи, които се експлуатират добре и в двата случая. Нуждите от канализация бяха добре обсъдени от колегите преди мен, но аз искам да се спря до достъпа до, на достъпа до питейна вода. Мнозина подценяват необходимостта от подобряване на достъпа до питейна вода в света. Поради на постигнатият напредък по целта на хредолетието за водата, което означава по-малко от 800 милиона хора без подобрени водни източници. Смята се, че достъпът до питейна вода е предизвикателство, което е добре преодоляно. Аз не споделям това виждане. Това е далеч от реалността. От 10 души в света, 5 получават вода от държавна компания, един от частна, а 4 нямат никаква публична услуга изобщо. И по-лошото е, че много хора, които се радват на подобрени водни източници, използват вода, която не е без... безопасна. Миналия месец в Будапеща имаше среща на върха за водата. Господин Бан Кимун, генерален секретар на ООН, е отчете тъжната реалност. Той каза, близо една трета от хората пият вода, което застрашава здравето им, което означава повече от 2 милиарда хора. Той прие разчетите на Аквафет, които бяха оповестени миналата година на правителствата. Хората се нуждаят вода, която не е само безопасна. Те трябва да упражнят своето си човешко право на вода. Според нашия разчети е около 3 до 4 милиарда хора, половината човечество, не могат да упражнят това свое човешко право. То не е удовлетворено. Ще се спра на това човешко право което бе отчетено през 2010 година. Това е право, което нашата федерация официално и публично подкрепа от самото състава. Ние работим с много членове на международната общност, ООН, правителства, заинтересовани лица, за да подобрим разбирането и прилагането на това право. Защо го правим това? Защото нашите членове са дружества, които ежедневно допринасят за изпълнение, за упражняването на това право за хората Това е основно задължение на държавните органи. В една наскоро публикувана брошура за резултати на частните дружества, които осигуряват вода, става ясно, че частните дружества осъществяват сериозен напредък по всички измерения на това право. Достъпност, безопасност, приемливост, устойчивост, с конкурсни търгове частните оператори използват своя професионализъм, за да оптимизират разходите. Те правят така, че безопасната питейна вода и канализацията са могат да си ги позволят хора, включително и най-бедните. Тази възможност да допринесат за упражняването на правото на вода е отчетена от ООН. През 2010 година Съвета за човешки права потвърди, че човешкото право на безопасна световна вода и канализация е залегнало в международното право и проистича от правото за адекватен стандарт на живота. В тази историческа резолюция се отчита и легитимността на отговорните държавни органи да подбират <clears throat> такъв вид вариант за управление. Било то публичен оператор или частен оператор или НПО, за да упражни това право. Така, противно на твърденията на лобита, които лобират против частния сектор, ООН е и ясно заявява, че частните оператори могат да допринесат за упражняването на човешкото право за вода. През март ние предложихме на парламента и на институциите правото на безопасна питейна вода и канализация да се популяризира в Съюза чрез изменения в карта за основни права. Да се визира изрично човешкото право за безопасна питейна вода и канализация относно целите за периода след 2015 година за устойчиво развитие. Като частни оператори ние от години защитаваме каузата, че трябва да се прояви по-голяма амбиция в публичните политики, държавните политики за водата. Сега имаме така възможност да го направим. Ако европейските държави гледат сериозно на предизвикателството за достъп до вода и канализация, ако отчитат необходимостта на половината човечество за по-добър достъп до водата, те трябва да предложат амбициозна цел за периода след 2015 година, която е насочена към предоставянето на задоволителен достъп до вода и канализация за всички хора. Под достъп за вода има преди достъп до наистина безопасна вода. Пълно изпълнение упражняване на това човешко право. Смятам, че европейските страни трябва да заделят голяма част от помощта за развитие за постигането на този напредък. За съжаление това не е така в сегашната стратегия за помощта за развитие на Европейския съюз. Няколко последни бележки за точната организация, от която има нужда, за да се упражнява правото на вода. Човешкото право на безопасна питейна вода и канализация никога няма да бъде упражнен случайно, задоволено случайно. Той изисква прецизна институционална рамка. Законодателят и другите политически органи са длъжни да направят така, че всяко едно измерение на това право е опълномощен държавен орган, който да следи за адекватността на изпълнението на това право и че този орган получава съответната финансова, правна помощ и обезпечен със съответните човешки ресурси. Съжалено това не е така днес. Абонатите на вода се нуждаят от е, добри водни услуги на оптимизирани цени с ефикасни оператори. Ние слушахме колегата от Европейската федерация, госпожа Пере, основният организатор на Европейската гражданска инициатива за правото за вода. С тази инициатива се иска по-добро изпълнение на правото на вода в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Това е начинание, което изцяло подкрепям. Много хора са подписали тази инициатива в, право, в полза на правото на вода. Аз също щях да го направя. И то е ентусиазирано, ако тази инициатива наистина имаше за цел по-добро удовлетворяване на това човешко право. Но тази инициатива включва и на друго искане, което е съвсем различно – а именно да се изключат водните услуги от правилата за вътрешния пазар и да се спре либерализацията. Съмнявам се, че подписалите петицията за правото на вода са си дали сметка, че по този начин подкрепят идеята да позволят на местните власти и комуналните дружества да не спазват правилата за държавни поръчки, които имат за цел да се осигури прозрачност на процес на вземане решение и да се предотвратят корупцията. Съмнявам се, че те си давали сметка, че на практика няма либерализация на водните услуги в Европа. Навсякъде, във всички европейски държави, те са организирани от държавни органи и цената за абонатите се определя от тези органи. Дори и когато имаме частен оператор на мрежата. Това странно искане по линия на тази инициатива се тълкува от някои наблюдатели е, като нещо, което ще доведе до допълнителни пречки пред работата на частните дружества във водния сектор. Ако стане така, то ще има за цел да намали броя на ценните и добри варианти за управление, с които разполагат правителствата и гражданите, като по този начин упражняването на човешкото право за вода ще бъде допълнително затруднено. Специалният докладчик на ООН изрази своите резерви, свързани с това искане, което е насочено против частния сектор, чрез писмо до организаторите на инициативата. Аз имам същите резерви, затова не съм подписал инициативата. Много други мерки могат да се предприемат и следва да се предприемат с цел по-добро и реално упражняване на човешкото право за напитейна вода и канализация в Европа и извън нея. Милиарди хора се нуждаят и заслужават по-добър достъп до вода и канализация. Според мен трябва да се използват всички налични средства. Благодаря. Месье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 аз не смятах да говоря френски, но видях, че господин Декайзер също използва нашия красив език и за това ще започна с един анекдот, който иначе според мен е доста полезен и от моя лична гледна точка и от гледна точка на синдиката, той иллюстрира връзката между водата и здравето. Аз самата съм участвала в различни действия, организирани от НПО-та. В Еквадор, където в провинцията Джимбуласа в Еквадор помагахме при инсталирането на водоснабдяването охладителни тръби. Там на хората се падаше по 4 литра вода на ден, но за целта човек трябваше да отиде на 3 км, за да си я донесе. И обикновено жените го правеха. Те отиваха с празни съдове, които носиха на гръб и се връщаха нагоре по стръмния склон с пълните съдове. Аз се опитах да нося и празните и да ми се стори много трудно. Изобщо не се опитах да се върна нагоре по стръмнината с пълните съдове. И за това ние открихме тази помпа и а, тръба, водоснабдителна тръба и трябва да ви кажа, че момента беше незабравим. Това са все дейности, които трябва да бъдат извършени от различните оператори. Господина, който от дясната ми страна, също спомена, че това е тяхна задача. Като председател на Европейската федерация на синдикатите в публичните услуги, трябва да кажа, че такива граждански, услу... граждански инициативи съществуват но това беше първата, при която събрахме над 1 милион подписи. Ние като европейски граждани, когато съберем 1 милион подписи, можем да преминем към следващия етап, а именно да се опитаме да се свържим с онези, които отговарят за тази дейност или комисията, а и Европейския парламент, защото той също има а, правомощия при вземането на решение, за да видим какво може да се направи. И така решихме и всъщност нашето решение отговаря на хартата по човешките права, която през 2010 година постанови, че достъпът до вода е основно човешко право, че това е право, което трябва да бъде спазвано, трябва да бъде а, изпълнено, налагано на различни нива. Ние сме Европейска синдикална а, организация и се опитваме да изпълним тази инициатива на европейско ниво. Имаме множество искания. Първо, и сега по-скоро отправям това искане към комисията и се опитваме да, а, така да се каже, да работим с сила, защото вече сме събрали над 1 милион европейски а, а, подписи на европейски граждани. И за това а, след като сме събрали този милион и 200 хиляди подписи, можем да поискаме изпълнението на това задължение. В 13 от 28-те държави членки всъщност надхвърлихме искания кворум, искания брой подписи. И затова сега ще се опитаме по този начин да повлияем на Европейската комисия и на европейските институции. Освен това, трябва и националните институции да подкрепят тази инициатива. Всъщност точно това правим в момента. Надяваме се, че а, тези подписи, които ще бъдат проверени в националните институции, ще бъдат представени в Европейската комисия на 10 декември. След това, разбира се, предстои още много работа. Успяхме да а, запознаем почти 2 милиона европейски граждани с това, че а, достъпа до питайна вода е основно право. Сега те го съзнават и тази инициатива сега се превръща в инструмент, който да помогне на гражданите да разберат, че те също имат своите а, отговорности, но местните власти и също трябва да поемат а, своя дял от отговорностите, защото те отговарят за водоснабдяването и за канализацията. Вече имаме първите успехи виждаме първите резултати, защото когато организираме тази инициатива, обсъждаме и директивите, директивата за концесиите. И първият резултат, както вече казах, е на лице, защото се казва, че водата не би трябвало да бъде разглеждана като нормален продукт, нормална стока, защото тя е а, обществено благо и ние а, подкрепяме идеята, че водата е едно човешко право, което трябва да бъде постигнато чрез е, публичните услуги. Разбира се, е, може да има партньорства, публично-частни или е, частни изцяло партньорства, но не бива да забравяме, че водоснабдяването е изцяло задължение на държавата, на институциите и гражданите, потребителите имат гарантирано право на достъп до вода и канализация. Напълно съзнаваме, че когато става дума за обществено благо или за обществена услуга, не става дума или и въобще никой не казва, че водата трябва да бъде безплатна и че услугата трябва да бъде безплатна. Прекрасно съзнаваме, че когато става дума за водоснабдяване или за енергетика, има и разходи и са необходими експертни умения. Тези експертни умения не са само в ръцете на държавните институции и а, организации. Аз самата представлявам страна, в която услугите се предоставят от а, мултинационални компании, така че като европейски гражданин а, не мога да се оплаквам от качеството на водата, защото зная, че в рамките на Европейския съюз качеството е може би качеството на водата е може би най-високо, но когато става въпрос за основни права, трябва да сме наясно, че ни е необходимо интелигентно партньорство между публичните институции и организации и частните фирми, защото частните фирми имат и експертните умения и ресурсите. Но ние смятаме, че трябва да се постигне необходимата прозрачност, разумни разходи и когато трябва да се задоволят потребностите от водоснабдяване и канализация, това да се прави при разходи, които са разумни. Докато слушах колегата от Обединеното кралство, която каза, че е необходимо да насочим вниманието си към най-бедните групи от населението. Това означава, разбира се, че трябва да се разработят тарифи, цени, които да бъдат такива, че всеки да има достъп и всеки да може да се възползва от това свое човешко право. Има много общини, в които трябва отново да се поеме отговорността за водоснабдяването в Германия става точно това. Поемат, общините поемат тази отговорност, като създават възможности концесията да се договори така, защото всичко, което се предоставя в рамките на едно такова публично-частно партньорство, задоволява потребностите на гражданите, а не само а не опира само до премиите и дивидентите на акционерите. И накрая. Като разглеждаме европейското и световно измерение на проблема – Разбира се, опитваме се да подобрим информираността и разбирането за това човешко право, защото на Нашите е, европейски синдикати имат своите партньори, е, които обаче се опитват да създадат е, възможности за децентрализирано сътрудничество с публичните органи, с институциите. Искаме обаче всичко това да бъде постигнато на база солидарност и публичните и частните партньори трябва да са наясно, че и гражданите трябва да участват и именно тези организации трябва да осигурят добро сътрудничество с гражданите. И Европейския парламент като цяло би могъл също да направи нещо по въпроса чрез вашата комисия и подкомисиите и ви благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Пере. А сега поглеждам към нашите техници, за да чуем видеопосланието, видеосъобщението на госпожа Катарина де Албикверк. Тя е специалният докладчик на ОНЕ, която се занимава с въпросите на безопасната питайна вода и канализация. Тя в момента е на конференция в Боливия, но разработва един наръчник, който скоро ще бъде прият. Нека да опитаме да видим записа. Е, um, Добро утро! Искам да ви благодаря, особено на председателя на подкомитета по човешките права и на вас, че има възможност да споделя с вас работата си като специален докладчик на ООН е, по правата на човека за достъпа до вода и канализация. В момента провеждам регионални консултации за наръчник, който изготвям във връзка с правото на ВИК, на който ще се спра малко по-късно. Преди да ви запозная с работата си, ще се радвам да споделя с вас някои малки успехи във връзка с политически ангажимент към правата на вода и канализации на ниво ООН. Този септември съвета по човешките права прие с консенсус нова резолюция за правото на ВИК, която се радва на 110 със спонсора, измежду които и европейски държави членки. Съвета постигна съгласие за дефинирането на правата на, вода и канализация за първи път, но преди то да бъде одобрено от експертите като мен и Комитета по социални и економически права, държавите членки на ООН трябва да постигнат съгласие за дефинирането на това какво всъщност е човешкото право на вода и канализация. Определението а, казва, че това всъщност е човешкото право на безопасна питейна вода и канализация, която дава възможност на всички лица без дискриминация да имат достъп до достатъчна, безопасна, достъпна физически и финансова, финансово вода за лична употреба и употреба в домакинството, както и физически и финансово достъпен достъп до канализация. Надявам се, че сега, когато гледате а, това видео, а, една подобна резолюция вече е била прията с консенсус и на Общото събрание на ОНЕ, съдържайки а, подобна дефиниция. И така, искам да споделя с вас основните насоки на работата ми като докладчик. През последните две години работя в тясно сътрудничество с, ЮН... с УНИЦЕФ и ССО за една съвместна програма за наблюдение по водите и канализацията с цел разработване на конкретни предложения във връзка с целите и показателите за ВИК за програмата за развитие след 2015 година. Не случайно аз бях доброволец за създаването на работна група и също така бях доброволец да я председателствам. Тази работна група се занимаваше с неравенствата. По време на мисиите които ще осъществявам в различни части на света, различни региони. До този момент съм била в Европа, в Африка, в Северна Америка и Азия и Южна Америка. При тези посещения срещам различни случаи на липса на достъп до ВИК, при които хора, които са част от конкретна група или групи, са категорично пренебрегнати в сравнение с останалата част от обществото. Съществуват, съществуват дискрими, дискриминативни практики в обществото, които са част от причините за неравенство. Ето защо Необходимо е държавите и другите а, участници на международната сцена да обърнат внимание на тези групи. В момента всички ние имаме карт бланш, за да действаме. В такива ситуации, в тези случаи, където не се постига напредък, Държавите все още а, виждат себе си като герои, изпълняващи целите на хилядолетието. Поради тази причина разработих един инструмент за измерване на неравенството, така че да можем да подкрепим един ангажимент, който ще бъде включен в програмата за развитие след 2015. Предложението има за цел да се уверим в следното. Най-напред, да, бъде разграничен, да бъдат разграничени данните а, относно селските и а, градски региони. Например, в урбанизираните зони достъпа до канализация е 60%, докато в селските региони е едва 20%. Т.е. тук откриваме едно голямо несъответствие. Трябва а, да си представим каква ще бъде нашата цел, която искаме да постигнем, а именно да постигнем един световен достъп до канализация. Това означава, че всяка страна ще трябва да изготви графика, с която да определи скоростта на напредък, която е необходима, за да бъде постигнат световен прогрес – и така, чрез разпределяне на тази информация на данни за селски и градски региони, ще можем да установим разликите и да осигурим необходимата скорост на напредък, необходима, за да се уверим, че хората, живеещи в селските региони, разполагат с достъп до това основно човешко право. Този прост механизъм показва, че да действаме така, както до сега не е правилно. До сегашния подход не беше правилния, тъй като нашите усилия бяха съсредоточени върху а, хората в, а, по в по-изгодно положение, вместо да правим точно обратното, а именно да насочим усилията си към изостаналите – проучвания, сред които много скорошно такова от организацията Спасете децата, показа, че без да бъдат премахнати неравенствата, без да се борим с тези неравенства от самото им начало, няма да можем да постигнем световните цели в контекста на програмата за развитие след 2015 противен случай никога няма да постигнем световен достъп до която и да е цел за развитие за 15 години. Смятам, че Европейския съюз може и трябва да бъде силен сътрудник за премахването на неравенствата в програмата за развитие след 2015. Освен това, неравенствата а, не са проблем само на развиващите се страни, те съществуват и в най-богатите страни. Европейския съюз като дарител трябва да поеме ангажимента да не допуска същите грешки като целите на хилядолетието за развитие и да, не насърча, и да насърчава премахването на неравенствата в своите страни партньори. Работата в борбата срещу неравенството е свързано не само с човешките права, то е едно морално и етично задължение, което има смисъл и в политически и економически аспект. Да се, нека се спрем на протестите миналото лято в Бразилия – не искаме а, да имаме случаи, при който милиони хора по света да страдат от а, а, болести, които се причиняват от водата. Това е реалността. Те заемат 50% от болничните легла. И така, ако оставим на страна програмата за развитие след 2015, искам да се спра на друга част от моята работа, а именно Нещо, което споменах в самото начало на моята реч, разработването на наръчник за осъществяването на правата на вода и канализационна мрежа. Защото където и да отида, в 28-те държави членки на Европейския съюз, навсякъде това право се признава като човешко право, но получавам съответното изказване. Не знаем как да приложим това право. Не знаем как да го направим. Кажете ни как. И това доведе до моята идея да разработя един наръчник за прилагането на практика на правата на вода и канализационна мрежа, а именно практически наръчник към държавите на национално, регионално и местно ниво което да им помогне да се справят с проблемите по прилагането на правата, когато разработват закони, политики, бюджети. Предложението ми да се разработи а, този наръчник а, беше прието радушно от а, заинтересованите лица и аз а, създадох партньорства с а, съответните а, участници, включително УНИЦЕФ. А, ООН е Хабитат и различни неправителствени организации, както и правителствата на Швейцария, Финландия, Германия и Испания. През септември изпратих уведомление на всички държави членки от ООН с няколко въпроса. Провеждам и онлайн консултации, за да мога да разбера истинския характер на проблемите, които стоят пред упражняването на тези права. Наръчникът ще бъде публикуван в септември следващата година и ще се състои от правни анализи и насоки по конкретни аспекти на правата, като задълженията на държавите на национално и поднационално ниво в осигуряването на участие в процеса по вземане на решение. То ще представя елементи, които трябва да бъдат взети предвид от държавите, когато се разработват законодателни актове и политики, когато се осъществяват техните реформи в сферата на достъпа до питейна вода и канализация. По този начин държави и други заинтересовани лица, включително международни и регионални а, организации, ще могат е, да прилагат на практика тези права, ще дадат възможност на милиарди хора да имат достъп до безопасна, достъпна а, туалетна, а, както и на милиони хора а, да имат достъп до безопасна и достъпна вода. Благодаря за вашето внимание. Надявам се да имаме отново възможност да се срещнем. Благодаря, а, казва председателката на госпожа Албекерки за това енергично изказване и преди да дам думата на представителите на Европейския съюз. Искам да питам, кой се върна тази сутрин от Адис Абеба? You? No? Само Ана. Добре. Тук е директора на генерална дирекция сътрудничество за развитие, господин Радолфи. Чухме добри препоръки, какво може да се направи. Искам да чуя какво мисли представители на генералната дирекция. Благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати, скъпи гости. Аз се връщам от Нью Йорк, където се проведе заседание на устойчива енергия за всички свикано от председателя на Световната банка и генералния секретар. Втория фактор за детската смъртност е замърсяването на въздуха. Това научихме там. Заради изпаренията от изгарянето на дърва за огрев за битови нужди. Т.е. трябва да се съгласувате действията с ООН, за да видите кой е втория фактор за детската смъртност. Така или иначе статистиката е ужасна и плашеща. Давам сметка колко значимо е положението. Водата е ключов сектор в сътрудничество за развитие. Липсата на пречистване на отпадните води също може да доведе до здравни проблеми, както вече бе посочено. Канализацията наистина е една от най-важните цели на хилядолетието, когато постигнахме. Като казвам, ние имаме предвид не само комисията, Когато не постигнахме, извинявайте, и глобалните мерки не успяха да доведат до заводителни резултати. Бе представена статистика, Няма да повтарям вече казаното от вас и от колегите. Комисията винаги се занимава с водата. През 2004 година трябваше да създам водния механизъм за АКТБ, където отвоихме усилията в водния сектор. В една дирекция Регио работихме за водата и канализацията за разширяването. Когато бяхме 15 членове, инвестирахме 1 милиард за 10-те страни кандидатки годишно за вода и канализация, за да достигна стандартите. И лоши стандарт, бяха стандарти в държавите кандидатки не за питейна вода, а за канализация. Според директивата за отпадните води <coughs> трябва всичко да се задейства наново с пълна пара. Иначе аз съм съгласен с госпожа Жа Пере. Приветстваме политически стимул, който се дава на водния сектор, защото проблемите с публично-частния са, че те са много трудни. Имате малка власт на страна и мощна мултинационална фирма – може да имате най-добрата регулативна норма, рамка. Но просто разпределението на силите при преговорите не е добро. Аз имам опит с предоговарянето на концесии, което е много болезнен процес. Може да видите насоките за успешните публично-частни партньорства. Там добавих една дефиниция на понятието огромна печалба. Относно механизма във водния сектор, отвоиха се усилията, ако, са, ако е правилна статистиката на Сметната палата, тя винаги е права. <clears throat> Според статистиката, с този механизъм сме отвоили усилията. Вложените усилия. Ние се слушахме в забележките на Сметната палата и работихме по тях за да внеса по-голяма яснота, искам да кажа, че комисията гледа много сериозно на препоръките на Сметната палата и инициира редица мерки. Сметната палата извърши одит. Нещо, което започна през 2003-2004. Трябва да се отбележи това. 2003-2004. Бе извършен одит на проекта, който приключи. Доклада е публикуван миналата година. То, ще има известен отстъп във времето. 2003-2004 насам комисията промени доста практики, за да постигне по-голяма резултатност. Освен нали, това, което влагаме, искаме да виждаме какво става, какъв е резултат от вложеното. От 2004 година подобряваме качествения контрол върху системите. Създадохме група за качество по всички проекти. Защото основна забележка в, на сметна плата бе устойчивостта. Всички сме съгласни с това. Устойчивостта не е просто изграждането на физическа инфраструктура, а по-скоро управлението. А управлението е свързано с достъпни тарифи, както каза колегата. Ако Тарифата не трябва да покрива само експлуатационните разходи, трябва да е достъпна, защото иначе схемата просто няма да работи. Същото е когато няма тарифи. Водата се раздава безплатно. Някой трябва да заплаща експлуатационните разходи, поддръжката. Е, кой е този някой? Държавата. Като видим колко крехи са държавите, държавата обикновено е крехка в много отношения, не само в едно когато казваме, трябва да насочим усилията си е, в водния сектор в крехите държави, е същите тези държави имат проблеми с продоволствената сигурност. Там има глад. Там има проблеми с пътищата, защото няма пътища. И така нататък. Защото, за съжаление, има една самоналагаща се парадигма в бедността, която е доста деликатна. Вътрешния и външния монитор, който извършваме. След одити, не на сметната плата, на други сектора, ние променихме системата за наблюдение. Днес мониторинга е насочен към резултатите. Има независими наблюдатели на всички проекти. Те дават своята оценка и комисията предприема мерки с по-голяма резултатност. Е, разработили сме и насоки през септември ще има още едно ръководство, но по-късно ще стигне до там. Относно нашите насоки, имаме насоки за бюджетно подпомагане, воден инструментариум, бюджетните помещи. Провеждаме политически диалог, който е важен елемент от мерките, които трябва да предприеме Европейския съюз чрез дипломатическата служба. Аз бях посланник в Уганда от името на Европейския съюз и мога да отчита успехи в политическия диалог, макар и не пълен. Положението в Уганда, както знаете, е сложно. Там имаше един воден проект с EFT и KFW за канализация на Кампара Таун. Град население 3,5 е милиона души. 2,5 милиона са мисулмани. Проблема е, че водните дружества, водното дружество, а т.е. 2,5 са в а, бордей. И според водното дружество няма смисъл да се извършва свързване на бордеите във водната мрежа. Да ние извършим един проект, за да може да се включат и бордеите, тези бедни квартари. Имаше някои райони в Уганда, отдалечени райони, където има други проблеми и за тях им трябва други мерки. Но за подобни проблеми имаме помощ. Оказваме помощ. Включително и по линия на неправителствени организации. Те също могат да предлагат проекти. Има много инструменти. И RTP, и NSA. Обикновеното бюджетно бюро. Организираме тематични семинари в Селени на водата започнахме и оценка на водния механизъм за АКТБ през юли. Тя ще е готова в края на годината. В миналото ролята на водата бе изключително важна. И е, ще продължи да е такава. Дница проекти, проекти, приятия през 2012-2013 ще се изпълняват през следващите 3 години. Знаете какъв е проектният цикъл? одобрявате, заделяте средства, и изпълнявате. Та ще има доста проекти през следващите 2-3 години, които са доста важни. От политическа гледна точка трябва да вземем предвид е, инициативата за водна дипломация, така да се каже, прията от съвета наскоро. Интересно ми е да видя какво ще стане с гражданската инициатива за водите. Това може да е друг е, стимул на нашия политически мандат. Както знаете, ние работим на базата на мандати. През септември съвета за човечески на права <clears throat> прие резолюция и сега ние сме готови да работим по тази резолюция, да се задействаме. Приемам критиката, че в миналото сме вършили лесни неща само. Но това е така навсякъде. Всеки се стреми към по-лесното. Водната сигурност е едно свързващо звено, което не получава достатъчно внимание сега. Също връзката вода-енергия е в контекста на устойчивата енергия. В Швеция ще има водна седмица – Основна тема ще е вода и енергия. <clears throat> Това са двете основни теми за бъдещето. Знам каква е връзката между растежа на БВП и потреблението на енергия. Това е нещо важно. В Нью Йорк се казва, че трябва да има цел за устойчиво развитие за бедността. Ние казваме, че трябва да има такава цел и за водата като глобален играч, глобален фактор Европейския съюз трябва да се слушва всички гласове и след това да взима решение заедно в контекста на ООН. Искам да визирам съобщението за достоен живот, което разработихме. Съвета е излязъл с заключение по него. То, заедно с инициативата за водна дипломация са средствата, с които разполагаме днес. Средствата, чрез които нашите посланици могат да провеждат политическия диалог. Обръщам внимание върху това. Може да се създадете една много хубава почествателна функция, станция, но ако няма кой да управлява, няма, ако няма кой да определи достъпна тарифа, Ако никой не се погрижи и за бедните, а това в крайна сметка е задължение на държавата, не на партньорите, не на донорите, то само чрез политически диалог с държавата и с нашата помощ по линия на доброто управление може да помогнем на държавата и на частните оператори да се свършат работата, която трябва да свършат в името на гражданите. Няма как да се мине по по-кратък път. Чувам за глобални инициативи, глобални съюзи, но според мен водата е локален проблем, не глобален. Да, има политика, ръководства, насоки и така нататък. Но реализиране на достъпа до водата е нещо от местния характер. То е свързано с местното население. Аз работих в Малауи. Е, там за чешмата трябваше всички хора да си плащат. Това беше единственият начин, за да може да работи тая а, чешма. Да проявят солидарност. Извеждането на водата като основен фактор в сътрудничество е това, което се опитваме да направим. За тази цел съществяваме бюджетни, отделяме бюджетни средства. В много случаи питаме на държавата къде искате да ви помогнем. И много държави казват водния сектор – 19 страни всъщност. 49 казват продоволствена сигурност. 25 е енергия, енергетика. Просто го давам за пример. Когато казва това, ние виждаме доколко достоверно е това, проверяваме какво вършат другите фактори, другите партньори, опитваме се да съгласуваме дейностите. В редица страни извършваме съвместно програмиране с държавите членки което е първата голяма крачка, която проведохме тази година, именно съвместно програмиране, за да няма десинхронизация на мерките на комисията на държавите членки. Иначе се работи на ниво съответната държава. Трябва да се види какво е нивото на управление на водните ресурси, защото в крайна сметка когато трябва да се управлява от някого. В заключение, ние приветстваме набраната политическа енергия. При разглеждането на резолюцията за човешките права от септември по линия на гражданската инициатива ще се видим как да е приведем в действие в контекста на ефикасността, разбира се, и в контекста на препоръките на Сметната палата, разбира се. Благодаря. Заповядайте за въпроси. Благодаря, господин Радолф и господин Деве има въпрос към вас. Искам да ви попитам, Роберто. Нека да се опитаме да мислим малко по-нестандартно. Споменахте гетата в Уганда – искате да доведете до там вода, вода от реките, която е третирана по съответния начин, за да може тя да потече от чешмата. А, какво трябва да се направи, за да се улови първо дъждовната вода, освен това тя питейна ли е? И какво става с, пи... с дъждовната вода, която пада от небето върху, този, върху това гето? А, не е ли това най-лесният начин да се водоснабди гетото? Не зная, просто задавам въпрос. Може би най-добре е сега да чуем всички въпроси, след което да се опитаме да чуем и отговорите. Ана Гомес, благодаря, Барбара. Благодаря. Много навременно е това обсъждане. Аз пристигам направо от Етиопия, имам страшно много въпроси, но искам най-напред да благодаря на всички изказващи се, особено на добрата ми приятелка Катерина Диабуркер, която не присъства, но все таки ние чухме нейното изказване. Благодаря и за връзката, която направихме между енергетиката и добрите проекти и човешките права, защото това е наистина много важен въпрос. Аз пристигам от Етиопия. Много се радвам, че имаме и представител от Комисията по развитие. Ние бяхме на съвместната парламентарна асамблея там и попитах комисаря Пиебалт, защото в Етиопия има много въпроси, които се задават към Европа, защото Европа в момента а, работи срещу интересите на етиопците. Вие споменахте Етиопия като положителен пример. Има, разбира се, и положителни неща там, но има и неща, които трябва да бъдат поставени под въпрос. Сметната палата, по данни на сметната палата, е, има е, огромна програма, 39 милиона по линия на Електрисите до Франс, която се реализира там. Но не е, е но тази програма не се проучва от сметната палата. Знаем какво казва Сметната палата, знаем какво отговаря комисията. Сметната палата казва, че са анализирали много проекти, но някои от тях просто не служат на интересите на хората. Може би те са създадени с добри намерения, но в последствие много зависи от изпълнението. А след това в Африка, както и в Европа, ако програмите не са добре управлявани, ако има корупция, тогава нещата не върват. Това съществува и в Европа. Когато едната страна е държавата, която е твърде дали, твърде деликатно, но в Етиопия не е така. Държавата не е деликатна. Това е един много силен тоталитарен механизъм, така че държавата има възможност да защитава своите интереси. Но там, своите интереси, но там проблемът е корупцията. И то корупция в е, фирмите, европейските фирми, корупция при местните подиспълнители, естествено корупцията в правителството, където се прави избора на фирми по един изцяло непрозрачен начин. И аз попитах комисаря Пиебалт за една италианска фирма, наречена Коста, и комисарят каза, че в момента случаят се е, проучва, в момента ще има и арбитраж, защото милиони от средствата на дънакоплатеца са изчезнали някъде по пътя между Адисабеба и Джибути, някакви водни тунели, които се строят, но там милиони са изчезнали. И има и друг проект. Той ми беше представен от етиопски журналист. Той се финансира от Гилберт Гибе, за да се строят язовири, от кои, които да се използват за производство на електроенергия. Не зная как се финансират тези проекти. Идеята е добра, да се произвежда електроенергия, да се обслужват нуждите на населението, но социалното въздействие е катастрофално, дори по отношение на общественото здраве. Е, това е фирма, която в Италия е разследвана за корупция. Отдавна присъства в Етиопия и работи в Танабела, за северната част, пак с много корупция. Така че как така а, се финансират тези проекти и никой не знае подробностите и нищо не фигурира тук в а, информацията на комисията, няма информация и от сметната палата за тези проблеми, които са огромни. Това са наистина тежки проблеми а, сега а, да видим как стоят нещата по реката Нил. Там също има големи проекти. Там Съединените щати са много по-активно ангажирани, защото те е, водят преговори с Судан, с Египет. Е, нещата са сложни. Но в Етиопия се строи, ще се строи голям язовир. Там има и китайски всяко финансиране и подкрепа за изпълнението му, но както разбирам, ние финансираме тази инициатива с 19 милиона евро. Това е проект, който според много хора в Етиопия е твърде съмнителен. Целта е да се произвежда електроенергия, но той няма да помогне на селското стопанство. Ние бяхме на съвместната парламентарна асамблея, имаше представител на екологичната агенция, на Агенция за стъпната среда и аз попитах има ли някакъв резултат за селското стопанство, за хората в резултат на строителството на този язовир, ще се помогна ли на селското стопанство и в Етиопия отговора беше а всичко е идеално, там винаги така отговарят държавата прави всичко прекрасно. И аз очаквам отговор, е, но предлагам все пак вие да се обърнете към комисията, е, да има конкретни данни по тези проекти, да получим анализ, да е ясно къде са грешките и е, Независимо колко добри са били намеренията първоначално по тези проекти за етиопското население, резултатът ще бъде катастрофален. Така че е, хората няма да спечелят е, нищо. Те е, са наясно с корупционните схеми и накрая, както каза и господин Пеен, при тези инициативи, контролните механизми процедурите за провеждане на търговете не са на ниво. И това са още доказателства за корупция, за лошо управление на парите на дънакоплатеца и за това, че ние не предлагаме на тези хора, които имат човешкото право на вода, не го получават. Благодаря Ана Гомас. Тя беше докладчика на парламента по въпросите на човешките права и корупцията. И също така тя и участва в проследяване на изборите в Етиопия. Аз няма да се изказвам толкова пространно, като госпожа Гомеш. Искам да подчертая само няколко въпроса, които бяха засегнати в хода на изслушването, но към които аз имам особен интерес. Първият въпрос, който беше засегнат пространно, е свързан с значението на политиките на правителството и на местните власти, както и на месата на комисията. Това е изключително важно. И когато се споменаха слабите правителства, те са слаби не само в този район, но на юг от Африка, на, ю, на юг от Сахара, извинете, това като че ли на първо място се е, споменава като важен проблем. Е, много малко от държавния бюджет, е, който иначе би могъл да бъде използван за такива цели, се използва е, за подобни проекти. Вторият въпрос е мобилността. Мобилността и на населението, защото това се превръща голям проблем по отношение на водоснабдяването. През по време на посещенията, в които съм, в които съм участвала в Ливан, в долината Бехар. Сигурна съм, че и вие имате много примери, но така или иначе ме ужаси положението. Има огромни групи бежанци, което така или иначе винаги е изненадващо, но най-много ме изненада колко слаба е ливанската държава. То изобщо няма и държава, така че мисля, че не бива да говорим за слаба държава, защото тя просто отсъства. Така че има милиони и половина бежанци, за които няма структура, Нищо не им се предоставя. Изненадаме това, че нищо не се прави по отношение на е, водоснабдяване, пречистване на вода, е, отпадъци и така нататък. Видях деца, които седяха върху една купчина отпадъци и ръфаха хляб. Така че Госпожо председател, това по-скоро напомня на средновековието. Хората направо на улицата ходят по голяма нужда и е, в днешно време е, това се случва на милиони хора. Те трябва да оцеляват при такива условия. Имаме прекрасни отношения с Ливан – и мисля, че трябва да кажем на Ливан, прекрасно се справяте, но трябва да предприемете някои действия. Има детски паралич, има туберкулоза, има какви ли не други зарази, които засягат децата и по никакъв начин им се оказва помощ. Така че аз мога да ви цитирам още много примери, но така или иначе има държави, за които смятаме, че тези е, че основните принципи не се прилагат, но има и някои изключения. Освен това има и е, много вътрешно разселени е, граждани на Сирия, които живеят при ужасяващи условия. Бедността е невероятна. трябва да разглеждаме всичко това в контекста на либерализацията. Смятам, че това се засяга до някъде и от инициативата. Аз също съм се подписала под тази инициатива, но частните оператори, дори тогава, когато предоставят публична услуга. Знаем, че отрасъла може да възложи, възложи някои дейности на частни оператори и не твърдя, че частните фирми не знаят как да си свършат работата, но когато става дума за универсално право, то трябва да се предоставя от публичните организации, според мене защото по този начин се осигурява и достъп на най-бедните до това благо. Ето какво стана в енергетиката в Европа. Появиха се тези оператори, за които човек просто се чуди кой да избере. И хората, които може би нямат много високо образование, са направо поставени в много трудното положение да вземат такива решения. Оказва се, че същите услуги се предоставят на едни и същи цени на всички потребители в миналото. А сега Разходите в някои райони са по-високи, защото е по-трудно да се е, пречиства водата в района и населението, което може и да не е бедно, е поставено в е, една много трудна ситуация. Е, бедността се появява и сред някои от нашите държави членки и същото въжи и за водните ресурси. Нещата ще стават все по-зле и ние ще бъдем принудени да направим нещо, което много мразя, а именно да субсидираме водоснабдяването, електроснабдяването на някои категории хора, защото в противен случай тези хора ще трябва да и тези хора ще бъдат принудени да попълват хиляди формуляри, за да получат достъп до някакви минимални количества вода. Така че идеята за публичната услуга е нещо много хубаво. Ние се борим и трябва да се борим това да остане едно общочовешко право, така, защото хората да нямат усещането, че трябва една част от населението да бъде етикетирана като бедна, за да може да получи достъп до вода, например. Разбира се, частните оператори си имат своята роля, своето място по отношение на техническите а, въпроси, но все пак става дума за една а, публична услуга, за общото благо. И накрая, а, когато стане въпрос за достъп до водните ресурси. Говорихме за Палестина Говорихме, ако говорим за Палестина, водата, която може да се използва на място, виждаме, че се отклонява, за да посрещне нуждите на окупаторите, докато онези, които страдат от окупацията, имат много слаб достъп. Така че по отношение на справедливостта, свързана с справедливите цени и така нататък, това също е въпрос, който трябва да обсъдим. Но множеството изказвания, за които, които ни представиха картината, ни дават обща представа, но нека още веднъж да спомена гражданската инициатива, която събра близо 2 милиона подписа. По този начин се привлича и вниманието на гражданите и се надявам, че законодателите ще отговорят по съответния начин на тези изисквания. Искам да информирам всички, че приключваме заседанието в 12.30. Вие можете да отговаряте само на въпросите, не само да реагирате на коментарите. Ще се опитам да отговоря възможно най-кратко. Ще бъде трудно, ако всеки разполага с 5 минути. Съгласна съм с всичко, което се каза до този момент. Няколко коментара от моя страна. Най-напред искам да отбележа колко се радвам, че се проведе това заседание. Отдавна се планираше. Много хубаво, че е съвместно заседание на двете комисии. Идеята е да се предостави достъп до тези економически права и е необходимо да предприемем този подход към економическите и социални права в, този под, в тази подкомисия. Смятам, че ще успеем да съгласуваме действията си така, че да предприемем стъпки в а, тази насока по един по-ефективен начин. Това, което искам да подчертая е във връзка с подхода към а, лицата в най-уязвимо положение. Смятам, че ролята на неправителствените организации и на проектите на местно ниво е от огромно значение. А, към мен се обърнаха представители на НПО, които работят на международната сцена. И те казват, че са чували информация, че Европейската комисия не иска работа с малки проекти. Ето защо искам да сведа това до знанието на комисията. Вярно ли е, че самите вие сте казвали, че местните проекти са по-ефективни? Те са от по-голяма полза за Европейския съюз и за всеки друг инвеститор. Самата аз подписах euh, euh, Самата аз подписах гражданската инициатива. А, важно е да се осъществява надзор над а, публичните власти. Това а, е от изключителна важност. Необходимо е, както каза Вероник Декайзер, с основание, а, трябва да приветстваме тази мобилизация в гражданското общество, която която а, е свързана с а, правната рамка, позволяваща това да се случи. Както каза Вероник Декайзер в края на своята презентация, Текстовете на Европейския съюз обръщат внимание на аспекта свързан с благотворителността, а не на това, че говорим за едно общо човешко право. А чутото тази сутрин ми помогна да формулирам своето собствено становище. Председателката, имам въпрос към госпожа Монгрюв. Вие засегнахте важността на това да се а, се обърне внимание на лицата, които почистват обществените туалетни. А, наскоро а, имахме представители на а, а, общност от а, Индия, а, една от кастите. Това е отразено ли е във вашата кампания? А, отразен ли е въпроса за дискриминацията възоснова на кастите? А в 12.30 искам да отбележа, преводачите ще напуснат залата, за това моля експертите да отговорят на въпросите в рамките на 3 минути. Госпожа Пере се изказва на френски, затова предлагам тя да започне първа. Останалите ще продължат на английски. Обясних, че първите две, максимум три минути могат да бъдат за вашето изказване, тъй като се изказвате на френски. След това преводачите напускат залата. Благодаря. Искам да отговоря на коментарите, направени в залата и разбира се да благодаря на тези от вас, които подписаха гражданската инициатива. Приемам, че сте разбрали важното, а именно разграничаването между а, публично и индивидуално благо. От години говорим за общочовешки универсални публични услуги, които са актив и ценност за Европейския съюз – Разбира се, понятието публични услуги е различно в различните държави членки, но въпреки това ние успяваме да постигаме прогрес на различните а, нива на властта местна, регионална, общинска определянето на ролята на всяка от тях. Когато говорим за сътрудничество по развитието, е необходимо споделяне на отговорността и солидарност между различните участници, разбира се, както вече казах и няма да повтарям, като а, французойка, а, ние знаем какво дължим на тези големи мултинационални компании. необходимо е да се осъществява надзор и контрол над тях от страна на органите на властта. Има а, едно движение към предоговаряне на концесиите. Провеждат се дискусии по тези концесии. А, особено в Германия наблюдаваме такова развитие. Там успяха да постигнат изваждането на а, въпроса за водите от директивата за концесии, тъй като водата не е търговски продукт, като всички останали. Искам да се върша, като изложа пред вас идеята, че това, което е необходимо да получим от комисията е тяхното съгласие да продължат по пътя, по който вървим а, с, в работата по директивата за концесиите, да бъдат приети публични, публично-публични партньорства, публично-частни партньорства, така че да разполагаме с съответната рамка за това. Няма да се спирам на идеята за системите, която никога не е била част от работата на профсъюзите. Но бих искала инициативата да продължи, както каза госпожа Декайзер, председателката. Продължаваме на английски. Thank you, Madam Chair. A few comments. First of all, we should not mix the objectives and the means. There are billions of people expecting a better public service. Uh, the means are